Извинявам се. Uh, uh, uh, искам само да кажа, че имахме малък проблем с дневния ред. Моля ви да вземете местата си. So, the session is open. Възобновяваме заседанието. Беше ми казано, че има проблем с дневния ред, поради това започваме относно точка 9. Помолих докладчика да обясни за какво става дума и какво е предложението му за гласуване. Питер, имаш думата. Благодаря много, Лука. Знаеше, че тази сутрин трябваше да изчистим някои части от текста, затова тичахме напред-назад. Тъй като не постигнахме текста, който точно искахме затова предлагам да се оттегли този доклад от днешното пленарно заседание и да се пренасрочи разглеждането му за следващото. Искам да се извиня за това объркване, така че искам да се оттегли от дневния ред за днес и да се насрочи за следващо заседание. Както казах тази сутрин вече, има и искане има ли някой, който е против него? Вие искате думата. Благодаря, господин председател. Аз искам да кажа от името на нашата група, че приветствам предложението на докладчика. Считам, че при тези обстоятелства е много разумно да се подходи така. Има ли някой против предложението на докладчика, което беше направено тази сутрин. Не. И така, доклада 818 се оттегля. Искам да се извиня на Ана Бунтея. и искам да я помоля да се качи тук на трибуната, за да представи доклада си. Преди да дойде комисаря Шевчович. Благодаря ти, Ана.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 Поддържаме предходните препоръки, например за европейските фондове. Освен това, посочваме, че тези фондове трябва да са насочени към пазара на труда, създаването на нови работни места, разширяване на познанията на работниците, за да може да има съответствие между онези умения, които се търсят от пазара на труда и тези, които се предлагат. В бъдещите насоки на пазара на труда трябва да се отчете и цифровизацията. И така посланието, което отправяме с този текст, е, че трябва да под... подкрепим предприемачите за създаване на нови работни места, в частност на малките и средни предприятия, позовавайки се на акта за малките предприятия Small Business Act, тъй като е ясно, че малките и средни предприятия са онези, които създават най-много работни места в Европа. Трябва да отчетем тяхната значимост. В Small Business Act, който беше прият преди 10 години, малките и средни предприятия бяха отчетени, но сега те искат от нас да предприеме допълнителни мерки. Предлага се сериозно сътрудничество между всички заинтересовани страни в социално отношение. Искам също да припомня, че в докладите по страни се посочва, че в някои от държавите членки участието на социалните партньори е чисто формално и че е необходимо да се свързе с разработването на законите, в тези доклади по страни се посочва, че трябва да се използват възможностите на социалните партньори за укрепване на институционалните аспекти. Освен това, посочваме, че е необходимо финансиране, за да могат правата по социалния стълб да станат реалност да се намерят решения на национално ниво, които отговарят на изискванията на социалния стълб. Има някои изменения. По време на дебата ще говорим за тях. Искам да благодаря на секретарията за това, че ни представи тези е, изменения. Ние имахме в проучвателната група едно заседание. Нямахме много време. Благодаря на всички, които участваха. Аз също ти благодаря, Ана. Сега откривам разискването. Моля да спазвате времето за изказване. Давам думата на първи оратор, на госпожа Квадерайте. Благодаря ви много. Искам да благодаря на автора на становището, както и на целия екип, който работи по него. Аз не бях част от този екип, но се запознах с становището. Искам да обърна особено внимание на предложението да се включи Европейският семестър и социалните партньори и препоръката да се увеличат техните компетентности. Това е нещо много важно. Когато говорим за социалния стълб, за който говорим все по-често. Искам да спомена някои аспекти, които не са отразени в становището. Относно социалния стълб, смятам, че тук трябва да има позоваване на новата директива за съчетаване на професионалния и личния живот. Тази директива беше одобрена от парламента и от съвета. И бихме могли да обсъдим възможността да включим съответни критерии, защото действително е важно да се постигне и баланс между половете. Бих искала да спомена и възможността да се предоставят консултантски услуги и насоки за това какви възможности има в кариерно отношение, като се насочим не само върху технологиите, а и върху това, което ще е необходимо на пазара на труда в бъдеще. Например, в сектора на здравеопазването трябва да дадем възможност на младите хора освен това, трябва да се имат предвид и нуждите от е, инвестиции. Госпожа Бабра Скене. Искам да благодаря на Ана. Благодаря за нейната отвореност и гъвкавост. Аз също не участвах е, в е, проучвателната група, но предложих текстове за някои изменения, които бяха одобрени. Ти говориш не само за висококачествено образование, но и за това колко важно е учителите да насърчават възприемането на ценности като толерантност, демокрация, активно гражданство, критично мислене. Това трябва да се интегрира във всички наши становища. Благодаря. Благодаря, Татьяна. Бил Евенс. Благодаря ви. Бих искала да поздравя на Бунтея за изготвеното становище. Имам само един коментар. Той се отнася до параграф 2.4. Тук има внесено изменение по него. което а, предлагам да се раз... приеме. Става дума за професионалните умения, които трябва да се поддържат на високо ниво. Аз имам опит в застрахователния сектор и зная, че е необходимо да се насърчи също и адаптивността в един свят, където има бързи промени и са необходими не само умения, но и възможност за, за адаптиране към променящия се свят. Бих искал да се наблегне на това. Благодаря, Рене. София Райдзекер. Благодаря много. Аз също искам да благодаря за изготвеното становище. Това беше много задълбочено обсъдено в работната група и се радвам, че измененията, които са внесени, са широко приемливи. Има компромис по тях, но има един открит въпрос, който трябва да бъде подложен на гласуване. Става дума за заключенията. От самото начало бих искала да кажа, че ние не се насочваме само към малките и средни предприятия, въпреки че считаме, че те трябва да бъдат укрепени. Ние се нуждаем от истински инвестиции в тях, но в Едно точка 4 се казва, че има промяна в принципите по отношение на малките и средни предприятия. Не зная дали е уместно да се включва подобно нещо в заключенията. Не съм убедена, че формулировката е правилна. Какво всъщност се има предвид? Притеснявам се, че има разлики между компаниите. Това води и до дискриминация между тях, което има своите последици. Ето защо аз имам въпрос към докладчика и бих искала да се обясни принципа, който е включила в заключенията си. Благодаря. Ерне за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за това, че представи становището и, и търси компромиси. Искам да се нюансира малко рестриктивния подход, който се предлага в становището. Мисля, че се насочва по-скоро недостатъчното инвестиране, също разходите за изпълняване на разпоредбите. Това е само един елемент. Освен това, нашия комитет винаги казва, че ние не сме против да има административна тежест само върху нас, която не е необходима. Ние многократно сме казвали в становищата, изготвени по рефит и по-добро нормотворчество. Освен това, трябва да се подчертае финансирането на предприятията. Стойността, която създава предприятията, сега отива при акционерите. Мисля, че при това положение капитала е по-скоро разход, отколкото от полза за предприятието. Беше извършено проучване от един френски университетски екип и се казва, че последиците от това е, че няма достатъчни средства за научни изследвания, които са необходими. Няма и достатъчно средства за подобряване на уменията на работещите. Освен това ми се струва, че в становището не се говори и за исканията на предприятията, въпроса за покупателната способност, за заплатите, които малко нарастват, но съвсем слабо. Освен това, подобряването и на производителността на европейско ниво. Мисля, че трябва да се помисли за финансовата система, недостатъците в това отношение и да се има предвид, че предприятията трябва да правят инвестиции, обаче за съжаление това не винаги става. Благодаря на докладчика прие нашите изменения и че включи нашите предложения в компромисите. Благодаря. Сега давам думата на Ана Бунтея за отговор. Благодаря на всички колеги, които се изказаха в този дебат. Ще се опитам да отговоря накратко на въпросите, които бяха отправени към мен. Що се отнася до аспектите, които искате да се включат в становището. Имаме лимит, що се отнася до обема на становището и трябваше да намалим наполовина половина текста, който беше предложен от работната група, затова не можах да включа всички аспекти, но ние ясно подчертаваме, че казваме какви са нашите изисквания като економически и социален комитет в областта на насоките за политиката на заетост и искаме те изцяло да се прилагат. В резюме се позоваваме на предходните становища. Те са достатъчно ясни в всички тези аспекти. Те също предлагат конкретни и по-общи заключения. В работната група, в отделните секции беше казано, че сякаш искаме от работниците да се адаптират към всичко, което им се налага. Ето защо а, ние ограничихме това изменение. Става дума за адаптация на промените, които са свързани с цивилизацията, което ще има важен ефект върху пазара на труда. Искахме да заменим адаптация или приспособяване а, с а, приспособяване към техническите изисквания, за да може група 2 да има предвид, че не казваме, че трябва да се адаптира към условията на труд, които създават несигурност. Това е реален проблем. Трябва да се гарантира по-добър достъп до финансиране за малките и средни предприятия, които изпитват огромни затруднения да получат заеми от банки или европейски фондове. За това приехме и компромисно изменение – подчертава този факт. Що се отнася до ам, принципа да се мисли първо за най-малките, това вече сме го казвали като а, комитет в много от нашите становища. И ние подчертаваме нуждата да се подкрепят малките и средни предприятия, като се предприеме допълнителна стъпка напред в укрепването им, да се мисли не само, а и да се действа в малки мащаби. 99% от предприятията са малки и средни предприятия. Принципът да се действа в малки мащаби е нещо, което сме подчертавали в много от предходните ни становища. Благодаря. Сега преминаваме към гласуване на изменението. Изменение 1 първо по точка 2. Точка 3. Това е компромисно изменение. Искам да дам думата за представяне на това компромисно изменение. Благодаря. Приема се направеното предложение. но security трябва да се премахне. Приема се. Само тази дума се заличава. И това е ясно посочено в точка 3, точка 14. Тоест ние примахваме само термина security на английски. Сигурността. Има ли някой, който е против това изменение? Считаме, че това компромисно изменение се приема. Преминаваме към второ изменение по параграф 2.4. Докладчика е за. Има ли някой против? Благодаря ви. Изменение 3 по точка 3.1.1. Това е компромисно изменение. Ще дам на докладчика думата, за да представи компромисното изменение. Благодаря, господин председател. Тук има три части в предложението. На първо място да се отхвърли това, което предлагат вносителите на изменението, като се върнем към първоначалния текст, защото това вече фигурира в съобщението на Комисията за Европейския семестър. Цитира се текста на документа 150 в е, резюме. Втората част се отнася до достъпа до финансиране. Ние приехме предложението за изменение от носителите и сме включили две неща към тяхното предложение. Първо да се положат усилия, да се постигне напредък, що се отнася до достъпа до е, финансови средства. Освен това, добавяме, че достъпа е по-труден за малки и средни предприятия, които продължават да се натъкват на пречки. И именно поради това изцяло приемаме изменението с тези добавки, че се правят усилия, че те трябва да продължат и че малките и средни предприятия имат сериозни проблеми с достъпа до финансиране. И третата част – се приема това, което се предлага от носителите, без да променяме нищо. Има ли някой против това компромисно изменение? Благодаря. Изменението се приема заедно с компромисния текст. Изменение 4 по параграф 3.1.4. Има ли някой против? Докладчикът е за. Приема се. Пето изменение по параграф 3.2.1. Докладчикът е за. Има ли някой против? Приема се изменение 6 по параграф 3.2.6. Докладчика е за. Има ли някой против? Не. Седмо по 3.2.7. Докладчикът е за. Има ли някой против? Приема се изменение 8331. Докладчикът е за. Има ли някой против? Благодаря. Приема се. Изменение 9, параграф 363. Приема се. Има ли някой против? Изменение 10 по 1.2. Докладчика за. Има някой против? Благодаря ви. Приема се изменение 11, точка 1, точка 4. Докладчикът е против. Искам да помоля внос... някой от носителите да се изкаже и да представи изменението по параграф 1, точка 4. София. Както казах по-рано, има известен скептицизъм. Споменава се това, този принцип в други становища. Въпросът е дали не трябва ли да се включи в препоръките в заключенията. Мисля, че този въпрос не е достатъчно развит, малко а, още в суров вид е. Първата клауза не е достатъчна, а ние целим да се подобрят малките и средни предприятия, да се създават възможности за създаване на висококачествени работни места, да се насърчава предприемачеството и а, втората част може да бъде заличена в резултат на внесеното изменение. Мисля, че така обхващаме въпросите на малките и средни предприятия и примахваме всякакви възможности за лошо интерпретиране. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, nu... Благодаря. За малките и средни предприятия е изключително важно да получат това послание от европейските институции – както и национално ниво, за това, че искаме да се предприеме допълнителни стъпки в тяхна подкрепа. Това е нещо, което беше прието в Small Business Act. Резултатите обаче не са особено насърчителни, затова искаме да се даде допълнителна крачка напред. Става за параграф 3.1.3 Економически изолянен комитет прие по-рано едно становище и така да се промени от мисли първо за малките към действие първо за малките. Необходимо е да има много по-консолидирана политика в подкрепа на малките и средни предприятия. И това е обхванато в параграф 1.4 от становището ни. Благодаря, Ана. Моля, гласувайте по изменение 11. Le est clos. Край на гласуването. Uh, 111 за, 86 и 5 въздържали се, е, приема се изменението. И сега пристъпваме към последното изменение, 12, параграф 1, 5. Има ли някой против? Не. Тогава го включваме и гласуваме окончателния текст. 625 документ на госпожа Ана Бонтея, насоки за политика в областта на заетостта. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 211 за, 3 против, 10 въздържали се. Поздравления за докладчиката. Donc, en attendant l'arrivée de... С това очакваме вече да дойде господин комисаря и ви предлагам да минем бързо през последната точка, т.е. точка ран... разни. Там сте получили един документ днес за смяна, промени в различните органи. Ще коментирам на английски. Промени в състава на бюрото. Господин Тони Видан замества госпожа Рогожич от Хрватска като член на бюрото от 1 юли 2019. Също промяна в състава на аудитния комитет. Господин Педро Алмейда Фриере замества господин Орео Лоренто Порошано от Румъния в, като член на аудитния комитет. И също така промяна в състава на секциите. Госпожа Агнес Сер от Унгария е, напуска секция 10, е, тен, извинете, и е, иска да участва в секция над. Има и вие одобряваме с единодушие. Също така трябва да одобрим мандата на, на комисията по правилника за дейността. Има предложение от бюрото да се удължи мандата до 24 септември 2019 с цел да се измени е, реда и условията за прилагане на правилника за дейността на комитета. Не мисля, че има някой, който е против. Решаваме, че сме одобрили тези промени и сега имаме 4 минути до идването на господин комисаря. Можете да се разтъпчете, но не напускайте залата. Той ще бъде тук всеки секунда. Amen. Salut.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 Uh, е, дами и господа, заповядайте отново да вземете местата си. Е, отново добре дошли на нашата пленарна заседание, да кажем и на комисар Шефчович. Скъпи Марош, много се радваме, е, че си тук при нас, не само защото имаш ключови функции като заместник-председател на комисията, но а, вече два мандата а, си в а, комисията, която има а, отговорност за взаимоотношения с нас. Винаги с удоволствие се срещаме с вас, защото ти отчиташ нашите становища и нашите, по, нашия поглед по въпросите за гражданското общество. Също така тематиката за енергийния съюз. Всяка година обсъждаме с теб тази тема. Това е едно от основните постижения на, по време на мандата на настоящата Европейска комисия много сериозен и важен е, резултат, който се дължи и на твоята решителност и твоето умение като национален дипломат да е, убеждаваш хората да постигнат единодушие за постигането на тези толкова важни резултати. А също така се надяваме, че ще бъдеш отново член на комисията в следващия и състав и че ще успеем да бъде назначена комисията възможно най-скоро. Знаем, че сега това се обсъжда в съвета днес и утре и е, много скоро ръководителите на държавите трябва да стигнат до едно важно споразумение, което да даде възможност комисията да бъде съставена и да започне да работи отново. С теб се срещнахме през е, октомври 2016 в Братислава. Аз тогава е, представлявах групата ни на тази комисия. Обсъждахме темата Енергиен съюз и се запознахме с теб тогава и, и всъщност започнахме работата, която сега е в сърцевината на твоя мандат, защото Енергийният съюз е не само изключително важна цел, но не трябва да забравяме, че и е, гражданите трябва да бъдат в сърцевината на нашата дейност и информация защото без тях този важен преход никога няма да може да бъде постигнат, а дори може да се сблъска с неуспех. Много предложения, комуникации, предложения, съобщения на комисията бяхме обсъдени. Тук ние излязохме с становища и предложения. Няма да коментирам сега тематиката, за която си тук, защото видях речта ти и рискувам да я повторя. Но нека да кажа две неща. Постигнат бе много успех в тези е, две години, голям напредък. Може би се очерта, основа се основната рамка, но сега вече трябва да стигнем до основата. Много неща са там не трябва да търсим един единствен начин, по който да подхождаме към проблемите. Е, Въпросът е да има действия в посока на решаването им. Има още много какво да се прави. И второ, ключов момент от нашата дискусия днес е, ще не е толкова да, е, единствено да оценяваме какво сме направили, но да се обърнем и към бъдещето. Бъдещата дългосрочна а, стратегия на комисията, която работата, по която ти оглавяваше. А, идеята за неутралност спрямо климата е много важна и ние искаме да започнем с работата по тази тема. А, до 2035 си постави за цел финландското правителство да работят в това отношение, те вероятно ще започнат да настояват да започнем да работим. Три основни въпроса остават на решени в такъв смисъл. Първо, амбициите, които ние формулираме, дали са достатъчни, за да отговорят на предизвикателствата, пред които се изправяме. Второ, какво още можем да направим, за да привлечем гражданите да са, са причастни към енергийния съюз? И трето, как можем да помогнем на дружествата? Знаем, че много от тях вече са прегърнали промяната, но има и много други, които могат да бъдат ключови двигатели на тази промяна, особено малките и средни предприятия. Как можем да им помогнем? Как можем да избегнем риска част от Европа да не остане в страх от разходите за този преход и заради това да не направи нищо т.е. да не бъдат достатъчно активни в това да се възползват от възможностите в тази област. С това ви давам думата сега, защото вие сте нашия основен оратор днес сутринта. Не искам аз да изземам тази функция и се надявам, че ще чуеме вашата визия. Ние ви подкрепяме без, безусловно и се надяваме, че нашата работа ще бъде плодотворна и в бъдеще. Благодаря, господин председател. Е, уважаеми дами и господа, определено времето лети. Е, действително, многократно сме се срещали с вас. Искам да благодаря на всички членове на комитета за това, че свеждате всичко, което говорим тук до гражданите, градовете, населените места, университетите, навсякъде, където вие работите. Защото в края на кращата енергийния съюз не може да се изгради в Брюксел. Той е, става реалност е, там, на място, където вие работите. И Много е важно да разпространяваме и идеята, и информацията за това как се променя економиката. За мен е удоволствие да съм тук сред вас и винаги откликвам на поканите ви. Вие винаги сте отлично подготвени за нашите дискусии и винаги задавате много конкретни и важни въпроси. Така и ние си определяме нивото на ангажираност и необходимостта за действия. Благодаря на господин Бек и на господин Колон за е, техните е, доклади и съобщения по е, работата ни по темата Зелена планета за всички. Това отговаря изцяло на нашите усилия да търсиме подобрение в работата ни и подобрение на комуникациите с гражданите. В момента обсъждаме една тема, която ще се разгледа и на срещата на върха на европейските ръководители, които в момента се срещат в различна формации. Е, климата ще бъде също е, на дневен ред на тази среща. И мисля, че това е добре, защото в последните европейски избори видяхме, че проблемите с климата се възприемат от много гласоподаватели като много спешни е, за решаване. Особено това е важно за младото поколение. И е, когато е, говорим за климатични промени, не следва е, единствено да се чувстваме притеснени и заплашени от тях, но и да видим какви са възможностите да е, преструктурираме нашите економики, да модернизираме начина на, си на живот – и да имаме един друг поглед към това как да организираме економическата си дейност и начина си на живот. Всички тези нови измерения, всички предизвикателства, за които говоря, се опитваме да ги е, в нашата работа на комисията и да ги е, позиционираме и в дългосрочната си стратегия, която ще бъде обсъдена днес. През ноември 2018 излязохме с презентация по тази е, стратегия с, като идеята беше как да се направи европейската економика неутрална по отношение на климата, като същевременно е ефективна и просперираща. Получихме много становища от е, бизнеса и економиката. Те е, говорят, че всички са готови да поемат своята роля в постигане на тази идея за неутралност прямо климата. Много важни дебати се проведоха преди европейските избори. Видяхме колко се интересуват гражданите от тази тема, както казах, особено младите. Много високо ценим фактът, че анализите, които се съдържат във вашите доклади, се съсредоточават именно върху е, възможностите за подобряване на нашата работа, за допълнителните възможности, за начина по който този преход ще се отрази на европейската економика, какво ще означава той за енергийната сигурност и за нашите граждани това е най-добрият начин да търсиме модернизация на Европейския съюз и засилване на нашата конкурентоспособност в световната економика. Тук също така трябва да мислим и колко можем да финансираме този промяна, този преход. Затова и в доклада се е, съдържат текстове за европейско и национално финансиране – за необходимостта да се смени е, начина на инвестиране и финансиране на научните изследвания и иновации, за да бъдат те пригодени към решаването на предизвикателствата на бъдещето. Това е изключително важно, защото е, хората трябва да е, се ориентират в е, това отношение, ако ще работим за това индустрията да е неутрална по отношение на климат. Абсолютно съм съгласен с вас когато говорите, че този преход трябва да бъде справедлив. Не бива да забравяме хората, регионите, отраслите, социалните групи, които минават през трудни периоди. И е, е редно да направим всичко, доколкото е по силите ни, да им помогнем. Тоест да сложим акцент върху е, преход, който е социално справедлив. И това е важно не само за нас сега, но и за следващия състав на комисията, защото така единствено ще има при е, обществото ще приеме нашите идеи. Този преход трябва да ангажира всички, е, които могат да имат принос към него, за да се създаде своего рода социално разбирателство между правителствата, властите, социалните партньори и гражданското общество. Това ще е най-добрия начин да ангажираме гражданското общество и вашата, вашия комитет, всъщност, бидейки представител на обществото, ще осигури връзката между европейските институции и хората на място. Вашият комитет ще има една отлична възможност да допринесе, да бъде двигател в националния и е, диалог и диалога на местни нива по тези теми, за да постигнем не само приемане на дългосрочната ни стратегия, но и идеи за начините и за прилагане и какво това ще означава за местните общности. Естествено, трябва да работим и с международните си партньори. Европа не може да остане сама. На всички нива ОИСР, Г7 и колкото други международни форуми съседите, ние трябва да работим там с останалите ни партньори, за да опазим планетата за бъдещите поколения. Безспорно усилията трябва да бъдат на световно, на глобално ниво, и всеки трябва да даде своя принос. Ще използваме и други дипломатически канали. Климатичните промени ще бъдат основно измерение в договорите ни за търговия е, и ще търсиме е, тези съображения да бъдат двигател за промяна – като настояваме, ако се търгува с Европа, е, да бъдат спазвани нашите е, правила, свързани с околната среда. И сега няколко думи по е, другия въпрос, който ще обсъждаме днес, а именно последния доклад за състоянието на енергийния съюз, прият през април. Там ние очертаваме докъде сме стигнали с енергийния съюз за постигането на една взаимосвързана и устойчива и стабилна система. Ние започнахме с една политическа стратегия, която беше само визия и в този момент съществуваше доста скептицизъм. Искахме да работим за сигурна, устойчива енергия, също така и достъпна и конкурентно способна. Можем да кажем, че го постигнахме сега, а постигнахме и повече дори. Експертите говорят за сериозен преход в нашата е, енергетика, включително за енергийна революция – това би следвало да има своето отражение и в други сектори. Децентрализиране, декарбонизиране на енергопотреблението. Трябва да сме наясно и колко трябва да се инвестира в инфраструктурата, за да се постигнат предизвикателствата. Ние установихме, че печели много от интелигентните технологии и така стигнахме до заключението, че имаме на разположение всички компоненти, е, за да работим за а, индустрия неутрална спрямо климата до 2050. Ние в комисията успяхме да излезем с предложения, свързани с нашата стратегия. Предложихме ги, те бяха приети от страните членки в съвета и Европейския парламент. Тоест Европа сега може да започне следващото десетилетие с нови правила и с нов подход към климата. Какви са най-осъзаемите постижения на този енергиен съюз? Когато лидерите започнаха своя дебат за това какво ще е сърцевината на този съюз, това, което планираха най-вече, беше енергийната сигурност. Както знаете, в миналото е имало случаи, в които природният газ бе спиран, с ужасяващи последствия за много държави в Централна и Източна Европа. Имахме енергийни острови, като например Балтийските страни, както и Малта и Кипър, които не бяха свързани със своите партньори и които създаваха много проблеми за тях. Днес мога да кажа с удоволствие, че с изключение на Малта и Кипър, всички държави членки могат да получават природен газ поне от два източника. 2022 година това ще бъдат три различни източника за всяка държава членка, с изключение на нашите два острова. Защо? Защото успяхме да свържем газопроводите, е, въведахме много е, средства в е, течния газ, така че нещата са много по-добри, отколкото преди 5 години. Сега се опитваме да направим и интерконектори в сферата на електричеството. Не само балтийските държави да има синхронизация с континенталната система. Работим много усилена също за това нашите съседи на Балканите да са по-добре свързани и искаме да има по-голяма взаимосвързаност. В случая при Балтийските държави това бе 0 като процент на свързаност. Сега сме на 23.7%, тъй като създадохме интерконектори между Швеция, Финландия, Полша, Балтийските страни. Днес след обяд ще подпишем с лидерите на тези три страни председателя на комисията пътна карта. Тя ще завърши тази синхронизация за да се премине към съвременна европейска система на синхронизация до 25-та година. Работим активно по енергийната ефикасност. Европейския парламент много амбициозно излезе с една нова цел 3,2% до 2030 година. Много усилия ще трябва да се положат в тази посока. Трябва да се съсредоточим върху това като един от основните приоритети, ако постигнем тази цел, ще намалим емисията на парникови газове, ще се справим с енергийната бедност и ще подобрим качеството на живота в сградите, където има подобрена енергийна ефективност. Един от уроците, които си извлякохме от енергийния съюз е взаимосвързаността – Затова, когато говорим за чиста мобилност, разбираме, че са нужни нови технологии. Не може с старите технологии да се постигне това. Нужни са чисти автомобили, които се движат на водород или други. Електрическата мобилност е тема, по която изоставяме, особено в сравнение с Азия. Там тази технология се разви много по-бързо, отколкото при нас. Затова положихме огромни усилия и създадахме един алианс за електрическите батерии или акумулатори. Тоест искаме да създадем огромна фирма. Имаме над 160 дружества, които работят заедно. Откакто създадохме този алианс за акумулаторните батерия, имаме над 100 милиарда евро, които вече са насочени към такива проекти. Имаме три консорциума поне. Гледам много положително на това и се надявам до 25-та година, когато пазарът за акумулаторите в Европа вече е 250 милиарда годишно, ние в Европа да успеем да сме водещата сила и да направим така, че акумулаторите, произвеждани тук, да бъдат висококачествени, да бъдат зелени и да гарантират, че нашите автомобили в бъдещи, бъдеще са най-добрите и от гледна точка на нулевите емисии на въглерод. Казвайки всичко това, за всички тези усилия, които сме положили и целите, които сме приели в Европейския съюз, може да кажем, че се движим към целта за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 година с над 40%. Ако се спазят всички цели в националните енергийни планове, ще се стигне дори до 45%. Мисля, че това ще покаже и което убеди всъщност много хора, когато текоха преговорите в Париж, че може в такава голяма економика като Европа да има ръст на економиката с 58% и в същото време да има намаляване на парниковите газове с 22%. Възможно е едно такова разделяне, а то е желателно. И ако се използват добри инструменти, то може да се постигне във всяка една економика. В Европа вече създадахме 4 милиона зелени работни места, 1,4 са в възобновимите енергийни източници. Този преход ще продължи и цифрите ще се повишат, ще нараснат. И накрая по въпроса, по който говорихме с господин Колон, на път за тук. Става дума за приемливостта за обществото. Съсредоточаваме се върху хората и регионите. Те минават през тежък период сега. В много случаи, в много в нашите страни, това е проблем. Затова създаването на платформа за въглеродоинтензивни региони е много важна. Хората, които живеят в тези региони, следят отблизо случващото се. Колегите от комисията също следят случващото сме. Дали това, което правим е достатъчно и дали не трябва да увеличим усилията си, за да може всеки един от тези региони да получи нова економическа визия – и всеки, който работи в тези региони, има една гаранция за по-добър живот и висококачествено работно място. Сътрудничеството е отлично. Ще работим с тези региони, които искат да работят с нас. Ще работим с тях по новите економически планове за бъдеще. Регионалните власти са тези, които избират проектите новото економическо бъдеще ще се развие така и ще търсим парите заедно. Дали ще се разместват средствата в съществуващи фондове, дали инвестиционната банка ще се включи. Така или иначе искаме всичко възможно да бъде направено, така щото хората в тези региони да видят, че ние сме готови да им помогнем да развият новите економически модели. Това ще бъде приоритет за следващата комисия, за следващия парламент и вашия комитет тъй като в случая говорим не само за 200 000 миньори, а говорим и за много други, които пряко или непряко работят в този сектор. Същото се отнася за енергийната бедност. 50 милиона души в Европа трудно плащат сметките си. Всички тези реформи, които започваме, или изпълняваме вече, трябва да имат и силен, ясен социален аспект, за да може хората да смятат, че това е един справедлив подход, който подобрява качеството на живота в Съюза. Това беше и едно от посланията, което комисията отпрати към всички държави членки. След като направихме първия анализ за енергийните планове и климатичните планове, които получихме от всички държави членки. Ще работим по тях в конструктивни дискусии с съответните правителства на тези държави членки. Това ще бъде последният елемент от пъзала. Да замислим, че енергийният съюз не е само поставен в рамка, не само е законодателно обезпечен, но и че се изпълнява. Затова ви моля за помощ. Е, вие сте нашите посланици, държавите членки. Трябва да говорите за това, да задавате въпроси, за да може цялата работа, свършена тук, да се е, изпълни в държавите членки. Благодаря, председател, че ми дадахте думата. Благодаря, че създадохте тази възможност да споделя заключенията ни през последните пет години. Thank you so much. And someone... Аз благодаря. Ако някой има някакви съмнения, ето още едно доказателство, защо е толкова важна работата, планирана през тези 5 години, последния месец, защото ти говориш за енергийния съюз, който бе одобрен през април. Сега давам думата на Пьер Жан Колон първо, след това Стефан Бак. Те са докладчици по стратегията, която ще бъде одобрена. Колегата Колон също е и председател на секцията ТЕН. Има ключови досиета. Заповядайте. Имате 5 минути всеки. Пьер, Мерси. Пьер Жан е първи. Благодаря председателю, благодаря господин заместник председател Шефчович. Ние работим вече 5 години с вас казвам, работим с вас и точно за това, за това трябва да говорим. Защото ние днес представяме някои размисли за дългосрочната стратегия за една добра економика, модерна, конкурентоспособна, неутрална за климата. Това е нова отправна точка. Така започва един процес на постоянно съгласуване на нашата работа между Економически и социален комитет и секцията, която председателствам, службите на Европейската комисия и заместник-председателя Шевчович, както разбира се и комисар Каньете и службите на различните генерални дирекции. Изключително важно е да знаем, че има задължителна синергия в нашата работа – не можем да разделяме транспорта или да го противопоставяме на енергетиката. Не може да правим това нито с енергетиката и околната среда или пък климата. Не може да разделяме гражданите и да бъдат те противопоставени на предприятията, на вземащите решения, на синдикатите и други. Става дума за едно задължение, което имаме, а то е за постоянна синергия, постоянен диалог. И това всъщност е нещо задължително в този смисъл. Говорим за бъдещето на нашите деца, нашите внуци и бъдещето на планетата. Планетата е ресурс за всички, които живеят на нея. Доста усилия полагаме, доста години наред. Благодарение на тази работа, извършена общо, постоянно, и тук виждам в тази зала сътрудниците на заместник-председателя, с които постоянно, редовно се срещаме и работим. Виждам членове на секретарията от нашата секция, които работят с членовете и няма силози, т.е. няма разделение, има постоянна синергия, за да може по-добре да помогнем на гражданите. Защото утре, както казахме, утре е днес, както каза и комисаря. Спомням си, че бях част от една делегация, всъщност Буржене в Париж, където работихме по тези въпроси още преди години. Всички заедно подписахме едно отлично споразумение и то трябва да стане действителност. Какво означава това? Това означава, че всички страни трябва да го изпълняват. Но днес се притеснявам – не се притеснявам, колеги, тревожа се, защото виждам фирми и ще ви го кажа, много фирми, е, голямата си част, които държат на работата си. И искам да им благодаря. Виждам синдикални организации, виждам граждани, които са поели щафетата, които работят, Европейската конфедерация на синдикатите на своя конгрес – постави е, така фокуса върху това и виждам някои държави членки, за съжаление обаче, които изостават. Плана за енергетика и климат започва да се оформя. За това говори и заместник-председателя Шевчович. но е катастрофален той в някои държави, дори и в тази, в която се намираме в момента. Катастрофален е. Имаме едно задължение. Заедно с другите подписали страни, всички представители на фирмите, ние всички представители на гражданското общество, организирано всякъде, всички ние, представители на синдикалните организации, да работим заедно. Ние постоянно сме длъжни да настояваме, да натискаме. Когато казвам натискаме, казвам така енерги... Е, енер... с енергия, за да може ръководители на нашите държави да вземат за това, което е задължително за нас и в крайна сметка да изпълнят това, което подписаха преди няколко години самите те. Уважаеми колеги, работата е пред нас, ще си свършим работата и ние с това становище, което ще гласуваме, ще вървим напред, ще го занесем пред новите комисари, които ще отговорят за това, ще им го дадем, ще го занесем на бюрото на председателя на парламентарната комисия в Европейския парламент, която отговаря за това. Това е наше задължение. Ние представляваме е, нашето общество и съответно трябва точно това да направим. Благодаря. de la langue française. Et maintenant, Stéphane Bach qui nous fait entendre la passion de la langue suédoise. Благодаря ти за страста и в твоето изказване. Tack så mycket, herr ordförande. Ja, ehm, först tack till kommissionen Благодаря, председателю. Първо искам да благодаря на комисаря и на Европейската комисия за извършената работа около това съобщение. Очакваме постоянно сътрудничество по тези важни въпроси Очакваме един период, в който работата ще продължи. Подкрепяме целите на Европейската комисия за неутрално въглеродна економика до 2030 година. Подкрепяме приоритетите в съобщението на същата тази Европейска комисия. Искам да ви припомня основните елементи нашето становище. Там изборяваме кои са необходимите мерки, за да постигнем общите си цели за климата. На първо място имаме нужда от една бърза стратегия за периода 350 година. Това нещо е задължително, за да можем да надграждаме над решенията, които вече са взети. Много от тези решения отбелязват, че 2300 година е крайният срок. Излезли сме с различни становища, в които говорим за кръговата економика, биоекономиката, цифровизацията, економиката на споделянето и съвместното ползване. Всички те могат да спомогнат за подобряване на ресурсната ефективност и за намаляването на емисиите. Планирането, сигурността, предвидимостта – това са елементи, които ние подчертаваме. Те трябва да бъдат гарантирани и ние сме ангажирани с трети страни и в тези си ангажименти, що се отнася до климатичната политика, изключително важно е да създадем един алианс за прехода. Нужно е да има равни условия за европейските дружества, що се отнася до конкурентоспособността. Един от основните ходове, който може да направи Европейския съюз, е да покаже, че този преход е положителен за цялото общество. Ние подкрепяме също така идеята, че всички енергийни източници, които не включват производството на со 2 трябва да бъдат насърчавани и много е важно да има гъвкавост. Биоенергията е изключително важна както и естествените така наречени въглеродни мивки. Мобилността е друг въпрос, който бе подчертан. Той е изключително важен за функционирането на единния пазар. Трябва да намалим въглеродния отпечатък при транспорта, но Ролята на възможността за пътуване, от друга страна, трябва да бъде запазена. Финансирането на тези мерки също така е важно, за да сме сигурни, че има демонстрационни проекти, както и нови инициативи. Обществените ресурси трябва да бъдат мобилизирани, така, щото да мобилизираме и зелените инвестиции от частния сектор – Господин комисар, вие също така споменахте е, социалния пакт. Социалният пакт се подкрепя от нас също за този прехов. Държавите членки, регионните, местните органи на властта, социалните партньори е, и останалата част от гражданското общество трябва всички да участват. Не може да има преход, е, който да е за сметка на някои от групите в обществото, иначе проблемите ще бъдат огромни. Имаме предложение за създаване на независим комитет за климатичните изменения в Европейския съюз. Този комитет може да извършва научни изследвания и да прави политически препоръки. Призоваваме държавите членки да създадат свои собствени комитети, там където такива комитети не съществуват все още. Също така смятам, че в спешен порядък трябва да се създаде постоянен диалог с гражданите, за да се приемат мерките, които са необходими при изпълнението на тази стратегия би трябвало да бъде задължително, преди да се вземе каквото и да е решение на европейско, регионално ниво, да е протекал такъв диалог. Нашият комитет вече е част от един такъв диалог и искаме да продължим да участваме в него. Продължаването на прехода, разширяването на базата на решенията са основните въпроси. Благодаря ви, че използвахте шведски. Сега започваме разискването с участието на членовете на комитета. Моля ви да не превишавате времето си за изказване, тъй като заместник-председателят на комисията има и други ангажименти. Първият оратор Яцек Кравчек, председател на работна група 1. За една минута. От името на групата на работодателите ви приветствам с добре дошъл, господин комисар. Европейската индустрия, включително енергоинтензивните е, сектори, се опитва да се образят с Парижкото споразумение. Търсят се решения, които да са с ниски емисии на въглерода. Но да се постигнат тези амбициозни цели, заложени в стратегията, е необходимо да имаме рамка за научни изследвания за разработване на нови въглеродно ефективни технологии. Ние трябва също да имаме конкурентоспособни решения освен това да имаме достъп до нисковалеродна енергия на разумни цени. Европа трябва да остане лидер в декарбонизацията, но трябва да насърчи и другите да го направят чрез дипломатически усилия и чрез насърчаване на иновациите в тази сфера. Благодаря ви много. Благодаря за отличната работа, която вършите. Следващият оратор е Оливер Робке от Австрия, председател на групата на работниците. Номер 2. От името на групата на работниците е, ви приветствам с добре дошъл, господин заместник, е, председател на комисията. Зная, че вие сте силно ангажиран с диалога с гражданското общество и социалните партньори. Аз е, многократно съм имал възможност да се среща с вас, заедно с нашите социални партньори в Австрия, е, и се надяваме, че вие ще останете в състава и на следващата Европейска комисия. Господин заместник председател, както знаете, тъй като ние сме група на работодателите, въпросите, които са свързани с социалните аспекти, са от ключово значение. Когато се запознахме с първият вариант на стратегическата програма на съвета, която ще се приеме утре, ние бяхме малко разочаровани, че в него социалните въпроси, въпросите на заетостта са много бегло представени. Ние не можем да си позволим да изоставяме от това, което беше постигнато от настоящата Европейска комисия. Когато говорим за климатичните изменения и за клим... околната среда, трябва да имаме предвид, че има определени интереси. Ние искаме да имаме един истински преобразуващ дневен ред. Парламентът, е, новата комисия трябва да обърнат внимание на това предизвикателство. Справянето с социалните последици от климатичните действия трябва да бъде неразривна част е, от една успешна стратегия за климата. В заключение бих искал да подчертая, че моята група представлява близо 80 е, синдиката в Европа и иска да отправи послание към европейските институции за новия мандат за да може да се гарантира това, което вие казахте в своето изказване, да не бъде изоставен никой в този процес на преобразование. Никоя държава членка, никой работен, никой гражданин, никой регион, никоя община да не бъдат забравени. И това е необходимо, за да можем да се преборим с нарастващият популизъм, който процъфтява възоснова на неравенството. Благодаря ви много и очаквам да продължим да работим и в бъдеще с вас като комисар и заместник председател на комисията. Благодаря, Оливер. Сега Карл Стриас Пинто от Испания. Добър ден! Благодаря много, господин председател. Добре е дошъл, господин заместник председател на комисията. Преди 10 години в тази комитет е, е, представихме е, едно становище за социално е, отговорни инвестиции. Миналата година разгледахме предложението на Комисията за устойчиво финансиране, където се подчертават колко важни са инвестициите от програмата InvestEU. Техническите експерти излязоха с три важни доклада за таксономията на устойчивото финансиране, за бенчмаркинг и зелените инвестиции, като се подчертава колко важно е да се предоставя съпоставима надежна информация не само относно отражението върху климата, но и като се използват различни показатели, свързани с околната среда и други аспекти, които предлагат един холистичен подход. Благодаря ви, Карлос, казва председателят. Приключвам. Поздравяваме комисията и Европейския парламент и ги призоваваме да спазят ангажимента, който поеха за устойчиво развитие. Благодаря ви. Искам отново да напомня, че всички трябва да се придържате точно в рамките на времето ви за изказване. Удо Емерлинг за две минути. Място 141. Тук съм. Когато говорим за визията до 2050 година, за една економика и общество, които са неутрални по отношение на климата, трябва да спазваме тези цели, които сме заложили междувременно, например до 2300 година. Комисията, Европейският парламент през последните пет години ги утвърдиха. Седем държави членки имат известни проблеми с превръщането на целите в конкретни решения и мерки. Що се отнася за емисиите, които не са включени в схемата за търговия с емисии. Необходимо е да се създадат възможности за всички да участват в прехода към производство, което е с ниски емисии. Относно храните, в Парижкото споразумение се обръща особено внимание на прехраната и на селското стопанство. Следвайки убеждението, че като цяло прехраната е изключително важен въпрос, сигурността на храните е от ключово значение в ОСП сред е, фермерите също има емисии на метан, например. И те също трябва да положат усилия да използват е, по-малко торове. Важен е въпроса за поглътителите на въглерода. Now, Благодаря, Емил Макина от Словакия. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам господин Шефчович, да му благодаря за сътрудничеството и стискам палци за вас за бъдеще. Относно качеството на живота, тук е, нещата не зависят само от е, това колко голям е брутният вътрешен е, продукт, а каква е средата, в която живеем. Това е важно и за политиците, и за гражданското общество. Обикновено сега политиците имат краткосрочни цели, тъй като те търсят политически ефект. Екологичните аспекти са въпрос на по-дългосрочната перспектива. И ние трябва да убедим хората колко важно е това. Ако искаме да подобрим качеството на своя живот, трябва да развием нови технологии, да инвестираме повече в научно-развойна дейност и съвместно да работим за постигането на напредък в сферата на транспорта и прочее, като същевременно запазим високо качество на околната среда и високо качество на живота. Обеден съм, че можем да постигнем всичко това. Целите са ясни и от нас зависи да създадем нужната рамка, да предоставим нужната информация на гражданите и политиците, за да можем да постигнем заложените цели. Искам да подкрепя всички онези, които ще участват в тези дейности в нашите държави. Надявам се, че работодателите и работниците, както и инвеститорите, могат да бъдат привлечени и да свършат своята част от работата. Благодаря ви. Балба Милтовича има думата. Господин Шефчович, е, високо оценяваме вашето присъствие днес тук. Бих искал да обърна внимание, че заедно с моите колеги ние работим е, за едно по-ефикасно демократично вземане на решения в областта на енергетиката и климата. Съобщението в тази насока е важен е, документ. Предлага също въпросите, свързани с тези въпроси, да бъдат въпрос на одобрение чрез квалифицирано мнозинство, а не с единодушие. Данъчните въпроси допринасят за смягчаване на последствията от климатичните промени. Необходимо е да се обърне приоритетно внимание на всички тези въпроси. Бюджетите по тези въпроси бяха увеличени през последните години, но се запазва неравенството в доходите в Европа. Има разходи, свързани с енергийния преход. Те са свързани с цифровизацията на пазара на енергия. Ние трябва да сме предпазливи с нови инициативи по данъчни въпроси в сферата на енергетиката. Ние приветстваме вземането на решения в съвета и съвместното вземане на решения с Европейския съвет, но и економическия и социален комитет може да играе важна роля в триалозите и трябва да участва в разговорите. Вие споменахте и справедливост на прехода и споменахте и енергийната бедност, която съществува, дори нараства от гледна точка на движението на потребителите в Европа, ние искаме да се излезе с инициативи, които да стигнат до общо дефиниране на това какво представлява енергийната бедност и да бъдат обхванати всички държави членки. Това може би ще ни помогне на нас, организациите на потребителите, както на национално ниво, така и на общинско ниво. Благодаря ви много. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Ярмила Добравска. Благодаря господин заместник председателю на комисията, господин Шефчович. Благодаря ви, господин председателю, че ми дадохте думата. Радваме се, господин Шефчович, че сте днес тук с нас и обсъждаме тези важни въпроси. Ние трябва да определим общи подходи тези общи подходи и изисквания трябва да въжат в еднаква степен за всички. Една чиста планета за всички означава, че трябва да работим това да се постигне не само в Европейския съюз, а в глобален мащаб. Европейския съюз отговаря за 10% от глобалните емисии, което означава останалите 90% идват от другаде. Ние се поставяме амбициозни цели. Обедена съм, че ще успеем да ги изпълним, но ние трябва да го направим по един справедлив начин. Вътре в Европейския съюз трябва да укрепим единния пазар и не бива да забравяме, че трябва да подобрим конкурентоспособността на Съюза, а не да я ограничаваме. Селското стопанство е сектор, в който работя. Там има изисквания. Също времено има внос на стоки и услуги, които се произвеждат на други места при съвършенно различни условия. Затова искам да ви помоля да мислите за европейските фермери и от тяхно име да се опитате да има еднакви изисквания към всички. По време на търговските преговори е необходимо да имаме предвид какви са задълженията на другата страна, тъй като иначе можем да навредим на себе си на европейските граждани. Благодаря ви отново. Искам да ви пожелая пълен успех в следващия мандат и да вземете много мъдри, добри решения за Съюза. Давам думата на Димитро Форнея от Румъния. Благодаря, господин председател, господин заместник председател Шевчович. За мен е голяма чест. Радвам се във вашата реч. Вие засегнахте почти всички притеснения на синдикатите от Румъния. Ние имаме също въгледобив добив Както знаете, ние имаме добро сътрудничество с платформата, тя действа добре. Сътрудвачен си с господин Бохарт, с Александра и с други и ще продължим да работим. Но миньорите казват факта нон-верба, тъй като нашият председател от Италия разбира какво искам да кажа. Те искат факти. Миналата седмица председателят на Комитета на регионите, господин Ламбертс, казва, че европейските институции и държавите членки за периода 2021-2007 трябва да заделят специален бюджет за енергийния преход в въгледобивните райони. Искам да ви поздравя за това и се надяваме това решение да има резултат в следващия мандат. Благодаря. Да, действително фактите са много важни. Трябва да има съответствие между думи и дела. И така, следващият оратор е Симус Боланд. Господин заместник председателю, добре дошъл тук. Благодаря ви, че подчертахте важността на справедливостта и на справедливия преход. Това е много важно послание. Надявам се, че вие ще е, продължите да работите по въпросите на енергийния преход. Искам да благодаря на колегите, които говориха за нуждата от консултации. Един от големите проблеми с енергийния преход е свързано с данъчно облагане без консултации. Данъчното облагане само по себе си няма да доведе до успеха, който търсим, тъй като засяга хора, които са в бедност. Ако има голяма част от населението, които не могат да си позволят този преход, не е коректно да виним тяхното поведение за това, че се присъединяват към популистски или крайни движения. Те го правят не защото им харесват чак толкова, а защото това са единствените движения, които изразяват техните страхове. Затова ви моля да имате стратегия за борба срещу бедността и за справедлив подход. Що се отнася до инвестициите в инфраструктура, особено в транспортната инфраструктура и най-вече в селските райони, трябва да се има предвид, че това е сериозен проблем с сериозни разходи за онези, които живеят в селските райони. И ми се струва, че това не е достатъчно обхванато в политиката и трябва да се преосмисли сериозно този въпрос. Всяка страна трябва да има свой среща на върха по изменението на климата. Това трябва да бъде също част от политиката. Благодаря ви за положените от вас усилия и ви желая успех. Благодаря. Алберто Мацола от Италия има думата. Благодаря, ще говоря на италиански. come като комитет споделяме тази стратегия. Много работа, която е извършена тук, вече е записана. Тя е свързана с климатичната неутралност до 50-та година. Искам обаче да засегна някои въпроси. Първо, що се отнася до енергетиката. Вие отговоряте пряко за тази енергетика. Искаме нов производителен парк. Без да имаме интелигентна мрежа, няма да успеем а, да декарбонизираме енергетиката. Така че е нужно в цифровизацията да се заложат много усилия. Вече говорихте за транспорта. В транспорта също са нужни е, интелигентни мрежи, за да има ефективност и ефикасност. Но е нужно да има голям преход. И така стигам сега до някои проблеми. Ще цитирам. Верба волент, факта манант. И трябва да кажа, че когато се каже нещо, трябва да се види как може това нещо да бъде реализирано. За работата, която извършихме, поискахме различни услуги. Какви са необходимите инвестиции за всичко това? В енергетиката са нужни около 500-600 милиарда евро годишно. В транспорта са нужни около 900 милиарда евро годишно. Не искам сега да говоря въобще за затоплянето на къщите, за да бъде то лишено от въглеро, т.е. да го изчистим. Като направим тези сметка, 30 години тези инвестиции трябва много пари да отидат. Устойчиво ли е това? Много колеги говориха за това дали нещо е приемливо. Трябва да се направи, но дали е приемливо. Трябва да се говори с хората. Готови ли са те да го направят? И, що се отнася до тези инвестиции, ще се увеличи, казват, ако направим тези инвестиции с 50% цената в домакинствата. Как хората ще платят тези сметки? Как може тази стратегия към хората, към гражданите да бъде направена така, че да се избегнат елементи, като тези, които виждаме? Къде ще намерим парите? Нужен е 15 пъти по-голям план от плана Юнкер. Благодаря, Алберто. Сега давам думата на госпожа Мария Майрова от Словакия за една минута. Дякуем пекне, пан председа. Будем говорить по... Благодаря. Ще говоря на словашки. Здравейте, господин комисар Шевчович. Благодаря за вашата работа. Не само а, като а, Казвам го в качеството ми не само на член на групата на работниците, но като обикновен гражданин. Промените в климата променят света. Има нестабилност, така че статуквото не може да продължава. Целта ни е да защитим гражданите ни. Затова става дума днес. Затова считам, че публичните консултации са важни относно стратегията. Миналата година във всички държави членки, с изключение на Словакия, се проведоха такива консултации и различни организации на гражданското общество и на местното самоуправление участваха в тях. Надявам се този подход да се следва и в бъдеще една истинска трансформация на економиката и преминаване към нулеви емисии на парникови газове изисква информация за гражданите. Те трябва да знаят, че тази промяна е неизбежна. Благодаря ви и ви желая успеха. И на последно място, но не е по значение, Симо Тайнен от Финландия за две минути. Благодаря, ще говоря на финландски. Уважаеми господин комисар, заместник председател на комисията, благодаря ви за това, че сте днес тук с нас да обсъдим тези въпроси. Аз съм от Финландия и представлявам селските стопани и горските стопани в Финландия. Искам да поставя един въпрос, който е свързан с с потенциала на биоекономиката. Искам да подчертая, че трябва да има ефикасни поглътители на въглерод. Биомасата има да играе съществена роля за достигане на економика, която е неутрална по отношение на климата. Можем да използваме биогорива, биогаз, биогаз, можем да заменим енергоемките строителни материали. Могат да се използват много продукти на хранителна основа. Те могат да заменят много от продуктите, които са базирани на твърди горива. В селското стопанство има множество възможности да се намалят парниковите газове, но трябва да обърнем особено внимание на това как почвата може да поглъща въглерод, как може да се подобри в това отношение. Фермерите и собствениците на гори имат да играят своята роля но те се нуждаят от подкрепа и насърчение. Бих искал да подчертая колко важни са научните постижения. Затова е необходимо да има адекватен бюджет за научно-изследователска дейност в бъдеще. Благодаря. Сега давам думата на господин Шевчович за отговор благодаря, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички членове на комитета за много удачните въпроси, за проявения интерес по темата и за активната им работа по разпространяване на информация и за ангажирането на хората на място. Разбира се, благодарности и за похвалните ви думи и пожеланията за бъдеще. Ценя много високо нашите взаимоотношения и се надявам, че и в бъдеще ще имам възможност да идвам тук и да продължаваме дискусиите с вас. Това е важно, защото днес отново вие показахте на какво трябва да се концентрираме, кои са най-важните моменти. И ако мога да коментирам някои от нещата, които ще отнеса със себе си като теми. А, също и да коментирам какви предложения ще има в бъдеще. Тоест да ги включим в нашите предложения за бъдеще. Ние в общите усилия, които са необходими за постигане на този преход, особено в отношение на енергоинтензивните индустрии, е необходимо да има повече а, помощ, подкрепена от научни изследвания, а и съответните финансиране за иновации, за модернизиране като тези средства могат да дойдат от средствата по е, е, схемите за търговия с е, емисии. Програмите по Хоризонт Европа бяха, имаше предложение и от комисията, и от Европейския парламент. Това са програми, които се занимават с научни изследвания и там се предлага 30% от средствата да бъдат отделени за изследвания, свързани с климатичните промени. Тук също се покрива сектора на енергоинтензивните е, е, производства. Още нещо. Чуваме по новините непрекъснато обезпокоителни новини за предизвикателствата пред но добивната индустрия в Европа. Там хората, там работят хиляди и то много тежък труд. Пазарът и цените са много нестабилни. Вчера Говорих с колежката ми Силия Малстром, която отговаря за търговията и мога да ви кажа, че в момента над 20 души работят по анализ на настоящото положение и за това откъде влиза стомана в Европа. Това не се случва само от Азия и от други страни членки, което когато няма предсказуемост води до много големи флукту... флуктуации в цените. Имаме проблеми, които трябва да решим, включително и с нашите трансокеански партньори. И се надявам, че ще имаме добри новини и ще решим проблемите на стоманопроизводителите в Европа. Колегата Рубке е, подчерта колко е важен социалния диалог. Действително, е, много интересно е да чуем какво се случва в Австрия. Там има традиции, е, резултатите са на лице. И е, висококачествения диалог доброто качество на взаимната работа е, е достойно за уважение и за това да бъде възприето като пример за други страни, а пък и да бъде изведено на европейско ниво, защото имаме нужда да има такъв е, е, диалог, за, за което сте и вие тук тези, които наемат работещите, работещите с гражданското общество, трябва да бъдат ангажирани в дебат, за да се търсят добри е, резултати. Дори и не винаги да сме на едно мнение, е важното да има усилия, за да се преодоляват тежки ситуации, които биха създали още повече проблеми. Напълно съм съгласен с вас, че когато гражданите видят, че ние даваме съответния резултат, че работим за тях, че економиката работи, тогава е, ще се е, сведе до минимум възможността да се злоупотребява с тази тематика от страна на националистите и популистите подобни тези, които идват от тях, са опасни и дори не винаги да са ефективни, ние трябва да можем да покажем какво правим ние за гражданите, какви резултати постигаме за тях. Господин Пинтош е, спомена е, корпоративната социална отговорност. Много се радвам, че този момент се отчита все повече от бизнеса вкарва се в програмите им за бъдеще, за начина за допринасяне към социалната тъкан или е, местните общности. Господин Хеберле е, говореше, че трябва да подкрепим нашите усилия и е, да търсиме една ясна траектория, за да постигаме е, съответните си цели до 2020, 2030 и така нататък. Да можем е, да е, постигаме поетапно целите за намаляване на емисиите и съответно енергийна ефективност. Ние работим с всички страни, включително с тези, които не винаги успяват да постигнат целите, защото там не е винаги въпрос на нежелание, а просто е, нужда от допълнителна помощ, за да може да се преодолеят е, временни е, неблагополучия. Важно е Европа да се движи горе-долу с, една, с един темп и гражданите да виждат, че това, което се прави, се прави а, навсякъде. Сега ще премина на словенски. Господин Махина говори за а, разделенията между европейските страни, а също и за различното ниво на БВП на евро... страните членки. Когато пътувам в Европейския съюз, особено в новите страни членки, хората си спомнят много добре откъде тръгнахме, как отворихме нова глава в европейското сътрудничество в момент, в който нашата економика произвеждаше около половината от европейското БВП. Сега тази цифра е стигнала до 80%, обаче доходите на хората си остават на нивото на 50%. Тоест БВП се увеличи с около 30%, доходите с максимум 10%. Това създава напрежение в тези страни. Е, хората считат, че Европа не прави достатъчно, за да се преодолеят разликите. Много е важно да търсиме начин да се постигне е, равнопоставеност, включително и в доходите. Това би било най-справедлив подход и а, е, така ще допринесе за намаляване на напреженията. Също тук е, е, стигаме и до въпроса с е, цените на енергията, за която говори госпожа Милтовича. А, тук се поставя въпроса каква е цената на производството е, на енергията и какви са таксите, които се плащат за инфраструктурата. Често тези такси съставляват 60% от цената на, енер... на енергията. И тогава въпросът е редно ли е да се слагат толкова много данъци и такси на една стока, която е енергията, която е основна. Въпросът е как точно да се, образ... да се работи по ценообразуването, как да се свалят разходите за производство на енергия, за да се намали бремето за нашите граждани. Госпожа Добравска коментира бъдещите ни е, проблеми, че трябва е, да мислим от сега. И тя постави един много ясен въпрос, е, именно една бъдеща задача за Европейската комисия да включваме в а, нашите търговски договори е, някаква препратка към енергийно или въглеродно интензивни производства. Когато, примерно, стомана се произвежда в Европа, е, така лимита 1,8 е тона е, въглеродни емисии, докато когато се внася от чужбина, тази цифра стига до 3 тона и повече. В Европа ние обаче принуждаваме с обществени поръчки цените да свалят максимално, и за това, което не се случва винаги, когато се внасят тези стоки. Така че трябва да мислиме нашите усилия за околната среда, за по-зелено производство – как е, да бъдат направени така, че е, да не тежат е, на нашите производители, които принуждавайки се да произвеждат по-екологосообразно, да не бъдат измествани от пазара. Господин Фурнея и господин Баланд говориха колко е важно да отчитаме елемента на справедливост и енергийна бедност, особено за регионите, където производствата са много е, въглеродно интензивни. От политически и социален, чисто човешки гледна точка, ние имаме желание да по помагаме и знаем какво трябва да се прави. Така че ние сме готови и да работим съвместно благодарение на Европейския парламент и Ерши Бузек. Имаме е, сега отделени около 5 милиарда евро за регионите, чието производство е свързано с най-големи високи емисии на въглероден диоксид. Ще е, работим да изградим не само визия, но и конкретни проекти за тези региони с съответното финансиране. Господин Мазола говори за интелигентните мрежи. Точно така е. А, тук е важно да можем да съхраняваме енергия и да я разпространяваме, когато е необходимо. А, не може да се въведе и електрически транспорт, ако енергопреносните мрежи не станат по-интелигентни. Тези неща са в общ интерес за всички. Имаме вече одобрен проект за интелигентни мрежи и е, считаме, че тези проекти е, определено ще получат най-голямо внимание, за да стигнем до интелигентните мрежи максимално бързо. Госпожа Майерова и господин Тянен коментираха необходимостта да има комуникации и съм съгласна с е, моята съгражданка госпожа Майерова, че обществото трябва да бъде включено в тези дискусии. Ние не правим достатъчно, хората не разбират достатъчно какво правим и защо го правим, защо излизаме с определени предложения. За това трябва да мислим как можем да бъдем по-видими и в социалните мрежи, да ангажираме младите, за да могат те да ни разбират по-добре и съответно да ни подкрепят, да подкрепят нашите мерки. Климатични промени, опазване на околната среда са теми, които вълнуват младежите. И господин Тянен ще е доволен да чуе, че всички наши усилия, свързани с биогоривата, са подплатени и с, нови, с средства за научни изследвания. Смятам, че това ще е едно от основните ползи от иновативните проекти, включително такива, които идват от Финландия. Аз съм от Словакия и искам да коментирам нещо свързано и с Финландия шампионата по хокей, където Финландия ще се радва на подкрепата практически на публика, която е, е нейнародна, защото въпреки, че турнира се провежда в Словакия, името на Финландия на техния език започва с същата буква и нашата публика скандираше Соми, сломи непрекъснато в подкрепа на финландците. Благодаря отново и отново много благодарности за господин Марош Шевчович, заместник председател на Европейската комисия. Благодаря за споделената визии и за, възмож... за капацитета ви да поддържате диалог с нас. Докладът показва много ясно как комисията спазва това, което е обещала. Комисията пое ангажименти преди 5 години и сега виждаме съответните резултати. Вие отговаряхте по това, за това досие и ние виждахме конкретните резултати всеки следващ ден. Резултати през постигнати с много творчески подход, с много усилия в е, преговори с 28 страни членки, за да се създадат всички възможности за прокарване на законодателство, такова с което всички да бъдат е, съгласни. Никой няма да забрави колко важни неща постигнахте. Намаляването или прекратяването на въглеродните емисии е изключителен, изключително предизвикателство, което е и предизвикателство, и риск, и възможности за дружеството. То е и предизвикателства, и възможности за творчество, а също и основен риск за всичко, което обсъждаме тук. Да не загубиме конкурентно способността си, защото има мнозина, които чакат да вземат нашето място. И това може да се случи много бързо. Затова не бива да губиме конкурентното си предимство, не бива да отслабваме основните сектори от нашата економика, не бива да губим подкрепата на работещите и доверието на гражданите. Така че въпросът как да постигнем по един устойчив начин този преход, какъв ще, какви ще бъде цената му, е въпрос, който трябва да решим в бъдеще. И то посредством сътрудничество, включително и между институциите. Благодаря и отново мога само да подчертая колко много се надяваме да ви срещаме отново тук в тази зала и в други зали в капацитета, в който ви срещаме и сега. Благодаря. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Il nous reste... Добър ден на всички. Много малко време ни остава преди да приключим с пленарното си заседание. Сега трябва да разгледаме и гласуваме измененията за стратегията за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове в Европейския съюз. Пет са измененията. Всички са приети от докладчика и са докладчиците, доколкото разбирам. Няма възражения. И е, пристъпваме е, направо към гласуване. Моля, гласувайте.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 Le vote est fermé. Край на гласуването. 151 гласа за, 1 против, 1, въздър... 1 въздържал се. Приемаме становището. Поздравления за докладчика и съдокладчиците. И сега, преди да приключим нашето заседание, трябва да одобрим датата за следващото ни заседание. Пленарното заседание е, ще бъде на 17 и 18 юли в сградата Шарлеман. И групите се събират от, на 17 юли от 9 часа. Пленарното заседание започва същия ден в 14.30 и ще продължи на 18 от 9 часа сутринта. Предлагам ви да одобрим тези е, дати и е, ви пожелавам приятен е, път до дома. Благодаря и на преводачите. Довиждане и до скоро!